Утро, госпожи и господа. Е, продължаваме работата от започната вчера и започваме с е, гласуването по годишния доклад. Е, по ПИВ, господин Пирински е докладчик. Ще желаете ли да направите изказване, господин Пирински? Ако да, заповядайте. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Опитах се, доколкото мога, да представя една а, картина, която да получи най-широка подкрепа. А, подкрепа за становището а, и препоръките а, на парламента за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Значи, Работата се състои от... Е, има два елемента. Първо, последователна борба срещу измамите е, с най-строги възможни мерки, за, наред с не по-малко решителна политика за преодоляване на причините за нарушения и нередности, така че да можем колкото може по-успешно да използваме ресурсите на Съюза. И тук като комисия по бюджетен контрол трябва да се отнесем колкото може по-отговорно към интересите на данакоплаците, европейските граждани, за да използваме по най-добър възможен начин средства, техните средства. Е, внесени са изменения, които също така се ръководят от желанието да се намери колкото може по-широка подкрепа на тези, тази политика. Надявам се, че комисията ще подкрепи този подход. Благодаря. Колега Яла Сента, поискахте думата и не се заповядай. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, малко гласа ми се губи, но, но преди да пристъпим към гласуване, исках да поднеса извинения накратко, че не можах да участвам в обсъждането на проекта за доклада и исках просто да изразя позицията на нашата политическа група относно въпросите, които обсъждаме тук. Искам още веднъж публично да заявя, че нашата позиция е различна няма нищо всъщност общо с гласуването, което ни предстои, а с вчерашното представене включва и темата за плана Юнкер и така нататък. Програмата ми бе много натоварна. Не съм убедена, че разбрах всичко, но можем да обсъдим въпроса. Сега по гласуването и вотинг листа нещата са доста сложни. Има двама членове на политически групи с еднакви предложения и трябваше да се стигне до компромис. Е, не ми се е случвало до сега, зато и се надявам, че при гласуването ще бъде успешно. Първо, за компромисите и дали допускаме компромисите като такива. Значи, първо гласуваме, приемаме ли компромис и второ, самото компромисно предложение, ако разбрах правилно казаното до тук. Започваме с компромис едно. Кой гласува за това компромиса да бъде допуснат за гласуване? За. Против Извинявам се, госпожо председател, но първо защо гласуваме първо за компромисите и дали да ги допуснем за гласуване за, за допускане на компромисните предложения, те вече бяха обсъдени в политическите групи. Защо, защо гласуваме за това? Да влязат ли за гласуване компромисните решения? В 10 години съм в парламента, за първи път ми се случва такова нещо. Отговор на председателката. Първо ще говорим за, ще гласуваме дали да бъдат допуснати за гласуване компромисите. И ако всички са съгласни, не би трябвало трябвало да имаме проблем. А, съгласно сроковете, защото има срок за изменения, и след това се изработват компромисите. Не можем да имаме предложения за изменение на компромисите преди измененията. Понякога обработката им минават, отнема седмици и тогава политическите групи решават. Ако във вашата политическа група е иначе, боя се, това е ваш проблем. Но всъщност изхождаме от идеята, че е, ако има компромиси, те се те се предлагат след обсъждането. За това има срок, макар и кратък, но тези компромисни предложения са обект на обсъждане със седмици. В пленарна зала се казва ясно, че компромисите се обсъждат след обсъждането в пленарна зала. Е,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 имам възражение по този компромис, защото всъщност компромис 11 не е нищо повече от едно общо изменение на докладчика и против, противоречив с, на мнението на комисията и предходни доклади. Сега, гласуваме за дали да допуснем компромиса за гласуване кой е за това да гласуваме за този компромис? Мисля, че трябва да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път. Преустановете гласуването. Не се допуска 14 срещу 11 гласа. Госпожо председател, Мисля, че трябва, може би, да обработим текстовете, но не можем да гласуваме за това дали компромиса да се гласува. Никога до сега не сме приемали за критерии това, че ние действаме по този начин. Не можем сега да работим по други правила. Имаме правила, имаме право да приемаме свои правила за е, работа. Ние сме политики, мнозинствата се променят, можем да променим позицията си. Нищо не е вечно и неизменно. Е, става дума за мнозинство и за нищо друго. Можем да бъдем за или против, но не можем да се позоваваме на миналото. Председателката, да, но е добре е, за нашето, нашия имидж да не, да не си променяме мнението на всеки две седмици. Господин Пирински, имате думата. Заповядайте. Права сте, че не можем от днес за утре да променяме мнението си. Компромисните изменения се приемат от секретарията. Секретарията ги поставя в листа за гласуване и няма начин едно компромисно решение, изменение да се счита за негласуемо. Няма такъв момент. Не може да се изхвърли едно изменение, след като секретарията вече го е включил в листа за гласуване. Единственото, което ни остава е да гласуваме за или против самото изменение а, дали въобще това е приемлива процедура, това подлежи на дебат евентуално. Една гледна точка е, че този компромис не е а, в синхрон с предходни а, практики, но съвсем друг въпрос е да а, се постави в списъка за гласуване и да бъде изхвърлен в последствие. Да, и тук е хубаво да се справим с правното основание. Това е правилника за работа на парламента, параграф 4. За да се поставят на гласуване съответните е, компромисни предложения, трябва да има гласуване. Цитира се текста от регламента. Situation. Това обаче е съвсем различна ситуация. Това е в пленарна зала, както госпожа Еяла посочи, след като е имало изменение в последните няколко часа преди дебата. Това няма нищо общо с практиката в парламентарната комисия. За жалост трябва да ви кажа, че има още една разпоредба 209 правило, е, в този случай е, аз се позовавам на точно това правило 209. Продължаваме с компромис 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 е отеглен като предложение. Сега вече пристъпваме с към гласуване. Параграф 1, изменение 14. За. Първа част. П, против, за, против въздържали се. Втора част. За. Против въздържали се. Приема се. Втора за втора втората част. Нека да проверим за изменение 14 втора част. Гласуваме електронно. Преустановете гласуването. 17 срещу 8 приема се изменение 15. Има устно изменение от докладчика. Изменение 1. Oral Amendment. Изменение 15, казва председателката. За, против. Въздържали се, приема се. Изменение 16. Има устно изменение от докладчика. Аз тук искам да възразя, кой е за първоначалното, пър, първото изменение. Говорим за първото изменение 16, а не за устното изменение на докладчика. Кой е за първоначалното изменение 16? Против. Въздържали се? Има устно изменение на, на докладчика по изменение 16. Аз аз съм автор на първоначалното изменение 16 и възразявам срещу устното изменение. За това предлагам да гласуваме. Първо по моето изменение, първоначалното, което се приема. А, ако не сте наясно за какво сте гласували, да, да повторим гласуването, но не искам някой да ме опрекне, че злоупотребявам. А, изменение 16 за, против 16, въздържали се, приема се. Благодаря ви. Изменение 17 е, техническо не се гласува. 18 и 19 отпадат от, поради компромис 3. Изменение 20 от госпож... Е, имаме устно изменение от е, докладчика, на което възразявам като вносител на изменението и моля да гласуваме по първоначалното изменение 20. Кой е за? Против? въздържали се. Е, мисля, че им получихме мнозинство. Приема се. Колегата Пачитис Балцитис предлага изменение 21. Про, за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 22 на колега Макове. Устно изменение на докладчика, срещу което също възразявам. Който е за първоначалното изменение 22, моля гласувайте. Против е, нека гласуваме електронно. Първоначално изменение 22. Е Първо изменение 22. Е Преустановете гласуването. Приема се. Компромис номер 5 отхвърля изменение 23, значи изменение 24 и 25 има устно изменение от колегата Марко Вали. Това за нас е допълнително изменение, така че ще подложим на гласуване двете. Има ли възражение срещу устното изменение на колегата Вали по, уст, по първоначалното изменение 24 и 25? Не виждам. Значи гласуваме за устно изменение на колегата Вали за против, въздържали се, приема се, значи изменение 24 за, против, въздържали се, приема се, изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Сега тук имам възражение срещу изменение 4 на докладчика. Сега е, компромис 4 е, урежда изменение 26 и 27. Тук се подсказва на председателката, ще внесем уточнение. Гласуваме за изменение 27. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се.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 Три трета част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против. Трябва да гласуваме електронно. Изменение 36. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. 37. Отпада в резултат на компромис 4. 37C трябва да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка за 38 електронно гласуване? Преустановете гласуването. Приема се. Изменение 39 и се, се включва в компромис номер 5, а изменение 4 има устно изменение на докладчика, срещу което възразявам. Първоначално изменение 40 за, против въздържали се, приема се, получава мнозинство и се приема. Изменение 41. За, против, въздържали се, приема се, 42 за, против. Трябва да проверим. Гласуваме електронно за 42. Преустановете гласуването. Приема се. 43. За против, въздържали се. Приема се със също мнозинство 44. Устно предложение на докладчика. Аз възразявам срещу него, така че гласуваме изменение 244 първоначален вид за, против, въздържали се. Получава мнозинство 45 за, против, въздържали се, приема се 46 и 7 са отразени в компромис номер 6, сега 48. А, тук ми подсказват, явно нещо съм отбелязала неправилно, значи до изменение 53. 53. За, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 е, включено в компромис 7, изменение 56 за, против. Нека гласуваме електронно. Електронно гласуване за изменение 56. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 57 и 58. Гласуваме ги заедно. 57 и 58 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 не подлежи на гласуване. Това е техническа промяна. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60, 61, 62 и 3 и 4 и 67 попадат под компромис 9, така че продължаваме с 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 68 с устно изменение на господин Вали. Позовава се, допълва текста на господин Маринеско. Първо, устното изменение на господин Вали за, против, въздържали се, приема се. И първоначалното изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. Колега Де Йонг. Ако един от членовете на комитета постави а, такова изменение, то пада. Мисля, че тук не става въпрос за, за против и така нататък. Ако а, повечето са за устното изменение, тогава първоначалното отпада. Аз не чух никакви възражения срещу изменение 9 oral amendment. Не чух някой да възразява, затова така процедирах. Никой не възрази. Има много устни изменения към този документ и за това трябва да обръщаме внимание стрикно на тези неща. Тази възможност сега съществува, например, на изменени, при изменение 69 приехме 68, сега стигаме до 69-то изменение. Мога да кажа единствено, че е НП има предложение за устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Тогава ще гласуваме за устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 70. За, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се, 72 за, против, въздържали се, приема се, 73 трябва да гласуваме, защото компромис 11 не се прие. Кой е за изменение 73? За. За. Против. Нека гласуваме по електронен път. Изменение 73. Електронен вод. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 74. За. Против. Електронен вод. Преустановете гласуването.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 Включено е в компромис 12, значи 80. Гласуваме по части сплит това от първа част за против въздържали се приема се, втора част за против въздържали се. Мисля, че е добре да гласуваме електронно. 80 втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Прием. Отхвърля се. 84. В пет части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се. Нека да проверим. 84-2 електронен вод. Преустановете гласуването. Приема се. 84 трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 5. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 89 отпада. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 не се гласува. 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. Изменение 7. За. Против. Нека гласуваме електронно. Изменение 7. Електронен вод. Преустановете гласуването. Приема се. Изменения 8 и 9 и 10 и 11 и 12 и 13 влизат в компромис 1 и 2, реги 1 за, против, възда... моля електронно, реги 1. Преустановете гласуването. Приема се. Реги 2 за, против, електронно, моля. Е, край на гласуването. Да, същото. С известна дребна модификация. Реги 3. Обхванато Реги 4 и 5 са в компромис, 7 Реги 6, е, Реги 7 не се гласува по всичките АБ и С, Реги 8 за против, въздържали се, приема се. Либе едно, извинявайте, либе едно влиза в компромис 4, либе 2 за, против. Въздържали се, приема се, либе 3, 4 влизат в компромис 12, либе 4. Втора част за, против. Въздържали се, приема се, либе 5 няма да го гласуваме. Либе 6 за, против, въздържали се, приема се. ли бе 7 влиза в компромис 9. <clears throat> Значи Либе А за, против, въздържали се, приема се. Либе Б за, против въздържали се, приема се и сега гласуваме електронно за целия проект. Моля, гласувайте по електронен път. Преустановете гласуването. 27 срещу 0. Поздравявам докладчика за чудесната подкрепа, която получавате в комисията. Поздравление, господин докладчик. next step. Следващото гласуване е за колежката Питера. Плодове и зеленчуци. Желая ли госпожа докладчика да направи изказване? Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. <clears throat> Chciałam tylko powiedzieć... Благодаря, госпожа председател. Само няколко думи. Е, ще кажа следното. Въпреки някои организационни неблагополучия в някои страни членки и неблагоприятният е, международен контекст, е, ние се препоръчваме да на някои промени, които са изложени в становището да има и не са. Просто искам да обърна внимание, е, че е, да, да се отбележи, че по алинея 6 искам да направя изказване по точка 6 при необходимост. Моля, имайте го предвид. Председателката, добре. Тогава започваме. Изменение 7. За. Против. Сега обаче, кой е за? Хайде да караме подред. П против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. За. Хайде да гласуваме електронно. Изменение 8. Моля, гласувайте по електронен път. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се приема. Отхвърля се 10 за. Против. Нещо загубихме реда. Моля електронен вод по изменение 10. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. Е, За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега колешката, поиска или вече не искате думата? 15 е, за, против, можем ли да проверим по електронен път? Изменение 15. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. 17 за, против, въздържали се прием. 18 за, против, въздържали се приема се. 19 за, против, въздържали се приема се. 20 за, против, Нека да гласуваме електронно. Преустановете гласуването. Приема се с малко мнозинство, но се приема. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. Първа част. За. Нека гласуваме електронно. Изменение 20, 23. Първа част. Електронен вод. Край на гласуването. Приема се. Е, втора част на изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 23 част за, против, електронен вод, трета част, 23 трета част. Мисля, че разликата в гласовете беше минимална, но е, край на гласуването 14 на 13 приема се 24 за против, въздържали се, приема се. 25 за. Ох, ох, ох, ох, електронен вод. Преустановете гласуването. Отхвърля се и то със сериозна разлика в гласовете. 26 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Съображение А. Изменение едно, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част, след и така, за, против. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против. Нека да гласуваме електронно. Изменение 4, електронен вод. Гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се с малка разлика в гласовете. Изменение 5 за, против, въздържали се. Мисля, че с, е, отново се отхвърля, но нека е електронно. Изменение 5, електронен вод. Преустановете гласуването. Да отхвърля се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега проекта за доклад като цяло. Изменение 6 искате да проверим. Мисля, че беше съвсем ясно, казва председателката. Край на гласуването. Благодаря и се извинявам на колегата. Приема се изменение, 6 се приема. Прощавайте, понякога се затруднявам да обхвана всичко с поглед. Сега гласуваме становище проекто доклада като цяло. Гласувайте електронно. Край на гласуването. 25 срещу 2 гласа. Поздравление и благодарности за докладчика. О... Президента, solamente un pequeño comentario y es един съвсем кратък коментар, госпожо председател. Предполагам, че този лист за гласуване, който ни беше раздаден, е бил а, преработен с оглед на това, което е казала докладчичката, но не е етично по начина по който са препоръчани а, някои от тези а, промени, изменения, защото тук в първата колона се дава някакво становище от докладчика. Мисля, че а, това може да под, подмами, да подлъжи някои от депутатите, да си помисля, че е нещо друго в някакъв момент във времето и да се подведат като гледат глаголите, приемам, отхвърлям и така нататък. Това всъщност е мнението на докладчика. За първ път виждам нещо подобно отразено в вотинг листовете. Мисля, че това не е подходящо да бъде включено в листовете за гласуване. Разбирам, когато докладчика се опитва да обясни списъка за гласуване. На мен лично много ми помогна, тъй като не съм се занимавала с тази тема. На мен, за мен беше полезно, но ще помислим как е, волтинг листовете да бъдат оформени по-добре. Може би да сме по-наясно какво правим и сега продължаваме с Петри Сарва, Сарвама млекопреработвателната промишленост. Докладчикът не желая да направи изказване. Ако сте готови, ще помоля да продължим с гласуването. И така, изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2.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 въздържали се, отхвърля се. И сега, като цяло становището с измененията, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 26 към 0, така че поздравления за докладчика. Това е изумителен резултат. И с това приключва днешното гласуване. Много ви благодаря за а, бързата и стегната работа. Wir fahren fort. Wir fahren fort mit. Продължаваме нататък. Mit der Entlastung. И така. Entlastung. Следващата точка от дневния ред. Освобождаване на отговорност на, във връзка с изпълнение на бюджета на други институции. Първо на съвета и Европейският съвет. моля ви, трябва да продължим по-нататък работата по дневния ред. А, докладчикът, господин Чернецки, има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Ела Сендер. Ще обобща накратко доклада, като ще спра, се спра само на най-важните въпроси, т.е. ще говоря кратко, надявам се. Е, Европейската сметна палата е, смята, че премахването е, на съда за служителите не е особено желателно. трябва да се каже, че имат по-добра синергия между превод, устните и писмени преводи. Необходим е по-добър географски баланс. Повтарям, по-добър географски баланс на менеджмента на средно и висше равнище. Необходим е също така да се помисли за използването за частни нужди на колите. Сметната палата одобрява качеството на одитите, но не и е, тяхното количество. Съдът също така трябва по-бързо да изготвя специалните доклади. И последно, а, нещо, което споменах, по-добър баланс а, на средно и висше равнище в менеджмент, в управлението. Сега, съвет Европейски съвет. А, отложено е освобождаването от отговорност, тъй като все още се очакват отговори на дадени въпроси. Необходими са повече документи за политиката за строителство на съвета. А, значи, а, трибуналът а, на служителите на Европейския съюз а, публикува решение, а, с което смята, че е незаконно освобождаването на един служител през 2013 година. А, службата за външна дейност. А, Специалните, режима на специалните представители също не е ясен. Трябва да се подобри профилът на различните делегации и е необходим по-добър географски баланс. Има и също така и проблеми с управлението и логистиката. И на последно място необходимо е да има по-добро сработване между службата за външна дейност, делегациите и другите органи, които работят заедно с службата. Очаквам вашите забележки и предложения за изменение, дами и господа. И така, господин Чернецки, а, а, аз мислех а, едно по едно да разглеждаме тези освобождавания, а вие изведнъж ги хвърлихте в един кюб. А, успяхте да направите това наведнъж. Значи, така много бързо работите, господин Чернецки. Разбира се, а, това не е беда. Но все пак ми се иска едно по едно да вземем тези освобождавания от отговорност. Защото колегите могат да имат забележки или изказвания. Значи, Имаме а, съвет Европейски съвет, Европейска служба за външна дейност а, а, и, и така, сметната доклада и така нататък. Благодаря. А, мисля, че може да действаме така, както а, предлагате вие, госпожо председател. Господин Черецки цитира класиците. Когато в миналото е възникнал въпроса за освобождаването отговорност за изпълнението на бюджета на съвета и Европейския съвет, много пъти сме се отнасяли критично Трябва да видим е, какви са изискванията на договора. Но в всички случаи, преди да пристъпим към освобождаването от отговорност, трябва да имаме на разположение всички документи. изглежда, че съветът не смята, че всички документи са необходими за взимане на подобно решение. И а, а, тук се сблъскваме с проблем. Аз а, не знам какви ще бъдат измененията а, към проекта доклада. Но а, работата ще върви, ако има единомислие в комисията и когато имаме съответна подкрепа от политическите групи. Очаквам подкрепата на колегите от всички политически групи. Това се отнася както за освобождаването от отговорност на съвета, Европейски съвет, така и за освобождаването на, от отговорност на други европейски институции. Ja, ähm, für die ähm, Zeit, die wir voraus. Трябва е, сериозно да помислим как ще работим от тук нататък. Е, просто трябва да работим е, заедно и да си имаме доверие. И това трябва да проличи и в гласуването в пленарна зала. Необходимо е там нашите предложения да бъдат категорично подкрепени. В Комисията по бюджети. Аз а, от доклад, съм докладчик за освобождаването, за агенциите и, и техните бюджети, бюджетите на изпълнителните агенции. Господин Ожей от а, колегата, ирландския колега от а, Сметната палата, отговаряше за изпълнителните агенции. Той е, е, смята, че трябва да възложим одита на частни фирми, външни частни фирми. А, но а, агенциите не бяха готови да платят за това. А, това е все едно аз да помоля някой да дойде тук вместо мен, да ме представлява и да гласува вместо мен. Това би било интересен подход, но според мен неправилен подход. Очевидно, че за да се свърши работата са необходими средства, които трябва да бъдат осигурени. И ако са необходими допълнителни средства, законодателя трябва да помисли за това. Трябва да дадем възможност на хората да си свършат работата. А, не просто да кажем, не мога да свърша работата, дайте да я възложим на някой друг. И а, за това а, ние а, така възприемаме много категорична позиция по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. А, мисля, че господин Чернецки а, предлага едно чудесно решение на въпроса. И аз бих искал да му благодаря за неговия подход. Иначе дискусията би отнела прекалено много време. Колкото до проекта доклада за освобождаване от, от отговорност на всички институции, които той спомена. Той е работил много добре, заедно с докладчиците в сянка и резултатът показва, че тази работа е била плодотворна. Ще спомена няколко въпроса. Когато става дума за освобождателна отговорност на съвета и Европейския съвет, положението е трагикомично в известен смисъл. Не мисля, че положението е толкова сложно, както господин Гая каза. Но дори той да е прав, неговото тълкуване на договора, което е според мен твърде съмнително, Децата ми дори, на които са 6 годишни, биха могли да, дадат, да ви дадат много ясен и точен отговор на този, на този въпрос. Не мисля, че е необходимо да вземаме с един проблем, който има много ясно и точно решение. Ние е, сме готови да освободим отговорност във връзка с момента на бюджета съвета. Съвета каза много благодаря, нямаме нужда от нищо повече. А ние като парламент, ако кажем няма да ви освободим от отговорност, дайте ни необходимите документи и ако не ни дадете документи, няма да ви освободим от отговорност. Напред-назад ще се прехвърля топката по този начин. Този процес може да бъде забавен за някой, но бих казал, че това е малко детински подход към подобен проблем. И заинтересован съм от всякакво решение. Трябва да намерим решение. Всичко е по-добре от е, е това, тази игра, при което отлагаме освобождаването на, от отговорност на съвета. И просто не се стига до него. В. Е, доклада е, на господин Чернецки се изказват определени съмнения относно недвижимите имоти, например. И бих искал също така да се спра на сътрудничеството между парламента и е, ЕКОСОК и Комитета на регионите. Сътрудничеството е много добро. Е, това е практика, която трябва да продължи. Чудесно, ефективно решение за съвместното използване на ресурсите. Трябва да продължим по този път. И освен това, трябва да помислим дали да не помолим Сметната палата да изготви доклад относно други възможности за подобно сътрудничество между различни европейски институции. И разбира се, економическия резултат от това. Разходите за писмен и устен превод е тук все още Имам все още е, от големи съмнения. Мисля, че е крайно време както предлага и Сметната палата, крайно време е да имаме единна процедура е, за изчисляване разходите за превод, писмен и устен. По този начин няма да се налага да сравняваме несъпоставими неща, но това ще доведе до сериозни економии. Следващото, което искам да кажа, а, липсва информация за някои институции, а именно за разпределението на сътрудниците в институциите по възраст, пол, е, държава на происход. Мисля, че за следващата процедура от подобен тип ще бъде добре институциите да ни предоставят и подобна информация. Това ще рече отделните позиции във връзка с происхода, държавата на происход на, да, и пола на служителите. За службата за външна дейност отново имаме повтарящ се проблем. Имали сме го и в миналото. Става дума за това, че служителите на Европейската служба за външна дейност се ползват двойно от някои привилегии в страната на происход и в самата служба за външна дейност. От службата обещаха да започнат процедура за премахване на тези двойни привилегии, която процедура обаче изглежда не сработва все още и през 2013 година не се, стигна до, не се е стигнало до сътрудничество между ОЛАФ и службата за външна дейност. За омбудсмана Смятам, че е важно тук да кажа, че омбудсмана лично си е поставил целта 90% от представените му случаи да бъдат разрешени в срок 12 до 18 месеца сега малко необмислено обещание, според мен, защото той не успява да се справи. Във всички случаи трябва да споменем това и накрая, но не по значение, за освобождаване от отговорност през 2000, 2014 година е, институциите ще трябва да представят и своята стратегия за управление на сградния фонд. Това ми се струва много важно, защото Европейската сметна палата отбелязва сериозен напредък в смисъл, че те отделят много голямо внимание на одитните доклади. Сметната палата и докладчика предлага Сметната палата да планира по-рано през годината да се приемат докладите. Така ще можем да изтеглим напред в годината и процедурата за освобождаване имам, направих конкретни бележки, ще внеса и изменения, но като цяло подкрепям измененията. Колегата Аяла Сенда има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин Черницки за това, че ми пожелава да си оправя здравето. Но аз просто имам проблем с гласа, иначе всичко ми е наред. Ние също ще внесем някои изменения по два-три въпроса, които според нас са, са допълнение към това, което докладчика вече е предложил. Искам да направя на първо място един общ коментар. Според нас е интересно, даже любопитно, че през 2013 година равнището на изпълнение за по-големите институции, например Комитета на регионите, съвета и така нататък, те имат по-низки равнища в сравнение с други години. Така че е, трябва да изчакаме до края на цикъла на плащанията, за да видим каква е причината. След като изслушах колегата тук до мен много внимателно, Имам усещането, че някои аспекти, които в крайна сметка са повод за оплакване, които ги чуваме обаче отново и отново, а именно старите проблеми пак се появяват, по отношение на освобождаване на съвета, отлагане и така нататък, с оглед на това, което вчера каза министъра на финансите на Латвия, който беше тук от името на председателството на съвета, каза, че всъщност ние сме в цикъла на, законод... на, на законодателна дейност. Искам да направим някакъв жест към тях, така че да сближим позициите си повече. няма огромни проблеми и за това според мен не трябва да отказваме да освободим от отговорност съвета. Имало е предишни случаи, когато подобни въпроси са възниквали и са били обсъждани, но позициите трябва да се сближат, трябва да се опитаме да подобрим диалога и комуникацията, защото в крайна сметка гражданите искат да видят това от нас. Аз мога да се оплаквам а, неща, които ме ме притесняват, но гражданите искат да видят решения. Господин Чорницки в а, точка 9 а, говори за а, генералния секретар и там нещата започват да се променят до известна степен. Когато погледнем цялостната картина, мисля, че има липса на диалог, т.е. нямаме кой знае какви възможности да работим напред. За това не можем да дадем и на гражданите информацията, която е, им е необходима. Към докладчика и към а, е, другите колеги призовавам да постигнем мнозинство по тези въпроси. Не вярвам да стигнем до нещо различно и по-добре да се придвижим напред към е, освобождаване на съвета от отговорност. Втората ми точка е свързана с Сметната палата. Има редица резерви, които тук могат да се споменат. Е, господин Гая спомена някой от тях. Разбира се, аз е, осъзнавам, че в определени случаи е, налагаме положителен натиск върху тях, за да ни дават повече информация, което е постигнало положителни промени у Сметната палата. Тоест, оказваме някакъв натиск и по този начин текстовете исторически са се развили. Подкрепям докладчика абсолютно по отношение на медийната видимост, която се изисква за това и също подкрепям тази възможност. Ще направя някои предложения за положителни изменения по отношение на одитните доклади. Има доста въпроси свързани с корупцията, с измамите, които се разследват. В крайна сметка се стига до извода, че нищо незаконно не се е случило, но при всички случаи трябва да имаме предвид някои а, въпроси, свързани с конюнктурата. Ако се счита, че а, е корупция, пък то се оказва, че не е корупция, това е свързано с, да кажем, економическата криза, която ни беше засегнала в миналото, а и още понасяме последиците. Така че това е моя коментар, че нещата са много комплексни, много сложни и трябва да се разглеждат в тази своя комплексност. Разбирам, че Сметната палата е в фаза на промяна и би било хубаво още веднъж да помислим внимателно какви послания изпращаме към външния свят. Подкрепям някои от коментарите, които бяха направени по отношение на представянето на годишния доклад, че трябва по-скоро да се предоставя той. Мисля, че Колкото по-скоро получаваме такъв доклад, толкова по-добре можем да подготвим коментарите си. Това улеснява нашата работа, но в същото време разбирам, че за всички е трудно да си свършат работата. Важното е работата да се свърши качествено, а не по-бързо. Когато гледаме службата за външна дейност, разбирам, че докладчика е изразил известни, известна загриженост, но трябва много внимателно да разгледаме каква е функцията на нашата парламентарна комисия. Ние представляваме дънакоплаците, ние нямаме задача да изразяваме становище какво трябва да прави или да не прави службата за външна дейност. Това е въпрос на друга парламентарна комисия, АФЕТ. Някои от параграфите, следователно, и там, къде се говори за Украина и така нататък, смятам, че нямат място в подобен доклад. Може да е коментар направен от АФЕТ, но не и от нашата комисия в подобен доклад. Разбира се, идеята е да се постигне максимален баланс на географското действие на тази служба и също така разбирам, че се намираме в момент, в който се опитваме да задействаме цялата тази машина, тя да започне да функционира. Има толкова много национални експерти, които са наети на договор да работят в нея и се надяваме да получим експертна помощ от всички държави членки. Това е усилие за изграждане на европейската дипломация, така че аз призовавам да им се даде известно място за маневриране – когато говорим за Съда на Европейския съюз, аз особено се впечатлих от броя коментари, които са направени по отношение на съда. Някои от коментарите са много полезни, трябва да ги вземем предвид, когато изготвяме собствените си отговори. Но във връзка с съда на Европейския съюз, мисля, че идеите, които трябва да се опитаме да, да обсъдим, трябва да се гледат в нещо като работна група. Да кажем, въпросите за писмения и устния превод. Писмения и устния превод е тема, по която трябва да сме много внимателни. В економическия и социалния комитет и комитета на регионите се правят усилия за синхронизиране, за работене заедно, но има доста ограничения, които водят до незадоволителни резултати. Смятам, че трябва във всеки един момент да защитаваме а, възможността на всеки един от депутатите и членовете на тези институции да говорят на, на своите езици и да имат достъп до текстовете на своите родни езици. Разбира се, ако можем да подобрим тази система на превод, да а, я оптимизиране, оптимизираме, правят се усилия в тази насока, в економическия и социален комитет, например, но а, има проблеми все още. Не може да се постигне такава оптимизация все още. А и не искаме да губим богатството на езиковото разнообразие в Европейския съюз и а, различните ресурси, които се предлагат в този смисъл. Така че отново призовавам за внимателен подход към тази тема. Има малък проблем по отношение на омбудсмана. Е, и освен превода и омбудсмана, други неща е, нямам да, да споменавам тук. Благодаря, колежката Кари има думата. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за общата работа от все сърце подкрепяме вашето становище да не се освобождава от отговорност в момента съветът за изпълнение на бюджета. След като съветът отказва да води диалог с нас, разбира се, ние няма да го освободим от отговорност. Поискахме от съвета определени неща, определени документи, не ги получихме. Миналата година попитахме комисията какво е нейното становище по този въпрос. И получихме много интересен отговор. Вие също така се позовахте на него. Но а, това не бе решение. Затова, като комисия, трябва да помислим какво може да направим сега. Опитахме се да водим диалог с съвета на няколко пъти, но не успяхме. Мисля, че трябва да видим как трябва да се реши този проблем защото не можем да продължим да се обръщаме към нашите избиратели и да им кажем, а, не им, ги освободихме от отговорност или освободихме от отговорност, нищо не, защото нищо не можехме да направим. А, трябва да попитаме също така и съдът на Европейския съюз. Какво е неговото становище по този въпрос? Дали те няма да предложат някакво решение, защото не може да продължаваме както до сега. Другото, което искам да спомена, това е службата за външна дейност. В, споменава се в точки 9, 10 и 11. Мисля, че не е наша работа да гледаме как работи службата за външна дейност. А трябва да гледаме как те изразходват средствата и, и затова подкрепям резолюцията. Смятам, че е, много добра работа е свършена и е, можем да приемем това, което е направено. Благодаря. Аз също се записах за изказване. Въпросът какво ще правим с съвета? Предполага да проявим известно търпение и тук Томаш е, каза, че трябва да се отнасяме като към децата, да работим е, търпеливо с тях. Не бива да губим търпение, и е моето мнение. И не бива да проявяваме грижата към съвета. Това, което не мога да допусна обаче е правителствата да контролират парламента, честно казано, само през трупа ми бих казала. По-скоро е обратното. Ние сме тези, които следят тяхната работа, а не обратното. Е, но е, в отговор на това те казват контрол от вас, контрол от нас, само тогава, но аз искам да кажа, че нашата, нашия парламент е обе обект на изключително стриктен контрол. Много сериозно се отнасяме към самоконтрола и би било добре съветът да почерпи пример от нас по отношение на бюджета, на държавите членки, на комисията, защото доклада за доклада на, за бюджета на комисията е много подробен и сочи доста немарливо отношение към европейските средства, нещо, което ние като контролен орган не можем да приемем. Така че предлагам заедно да помислим какво може можем да направим. Имаме наистина интересно, интер, интересни заседания в миналото. Сега парламента ни е нов. Може би трябва да помислим и да организираме тази година подобно начинание в нашата комисия да отдели час, час и половина време, за да изслушаме правни становища, така че новите ни колеги да осъзнаят какви са нашите възможности нашата правна служба изобщо не е във възторг от идеята, че да идем в Люксембург, да се пренесем в Люксембург. Напротив, договорите са такива каквито са, но тук имаме и историческо развитие. Договорите, изменения в договорите винаги са били договаряни от хора, които нямат отношение към бюджета. Прето се заменят правомощия, губят се правомощия. Е, е, е, това е особено осъзнателно за нашата комисия. Преди Лисабон имахме много повече възможности, отколкото сега просто защото наши представители в преговорите са отстъпили от някои възможности. Е, така че това никога не е било тема на обсъждане, така че за следващите изменения на договора трябва ние добре да се подготвим с документи. Ако ще има изменения в договора, това трябва да се включи. Так, сегашните разпоредби за освобождаване от отговорност са, какво да ви кажа, древни. Така че ние се те се отнасят за едно време, когато съществуваше само комисията, другите е, институции, е, парламент, съвет и така нататък не са съществували. Тоест всичко, което е съществувало тогава, са е част от правомощията на комисията. И за това е записано, че парламента освобождава от отговорност комисията, защото там са били всички бюджети, но междувременно тези бюджети се отделят от бюджета на комисията, стават самостоятелни, което не е отразено в договора. Тоест има една правна празнина, един пропуск и съвета, ще го кажа направо, съвсем злонамерено използва в своя полза защото в договора е казано, че парламента освобождава комисията от отговорност, се свързва с факта, че по-рано целият бюджет е бил в комисията. Днес имаме вече 10 бюджета да или 10 подбюджета. освобождавам от отговорност всички и с никого нямаме проблем, освен с съвета, който очевидно очаква ново джентълменско споразумение общо взето то да бъде вие няма да ни се месите и ние няма да ви се месим. Мисля, че просто не можем да искаме това от нашите дънакоплатци, от които идват средствата. Затова може би момента още не е дошъл, но ние се нуждаем от план. Първо, да се подготви проект за изменение на договорите като настояваме в бъдещи преговори той да бъде на вниманието ни също. Вчера имахме такава възможност, присъствието на латвийското председателство, колежката Айла Сен да постави въпроса, за което и благодарим. Всички ние трябва да обясним, че ние освобождаваме от отговорност правителствата, а не обратното. Сега, това по тази тема. Е, искам да ви кажа че намирам някои от докладите, например, за регионите много, много добър, някои въпроси е неразрешени, на въпроса за е, организацията, да речем, на службата на вън, за външна дейност, е, има много началници, много генерални директори, с двама служители ставате генерален директор, все пропуски, които ни излизат доста скъпи да не говорим за специалните надзорни органи, специалния представител. Всичко това трябва да бъде обект на нашето внимание. Ще внеса и аз някои е изменения в доклада. Това е по освобождаването от отговорност с, с, на съвета и външната служба за съда на Европейския съюз. Ще кажа, че имаме чувство, уж работим с, говорим за съда, пък то се оказва, че говорим за цял автопарк, 75 автомобила, не знам колко шофьори, всеки има собствен автомобил, нямаме интерес тази бройка да нараства. И по този въпрос ще кажа, че има положителни примери, така че трябва да попитаме той оной е, съда. Сега, от институциите, желая ли някой думата? Господин Геран, външна служба за външна дейност. Микрофон за оратора, моля. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на докладчика особено. Имам три забележки, фактически, в отговор на интересните въпроси, повдигнати на този дебат. Първо искам да спомена, че нашето сътрудничество с Олаф е чудесно, още от създаването на външната службата за външна дейност и както го каза госпожа Могерини по време на нейното изслушване през януари, на 26 януари по-точно, че а, имаме административно споразумение с ОЛАФ, пред на 23 януари подписано, и в, а, е, е, това е залегнало в 6 параграф на проекто резолюцията. Това първо. Второ, установявам, както го спомена и госпожа Могерини, че от наша гледна точка няма географски дисбаланс между различните категории страни членки. Нито във връзка с това, кои страни кога са се присъединили към Европейския съюз. Ако някоя страна може да се смята в кавички казано повече представена или по-малко представена, това зависи сигурно от специфични условия. Или трябва отново да се разгледат статистическите данни по този въпрос? Във всички случаи няма нищо, което да е а, крещящо а, на несъответствие. И а, трето, както а, бе споменато в някои параграфи 9, 10 и прочи, не е ясно как се отнасят съответните процедури към освобождаването от отговорност и вероятно трябва да се възприеме друг подход. Е, и накрая нещо за забележките на господин Дойч. Не разбрах много добре е, какво има той предвид. Е, се му отговоря по същество, когато разберем точно за какво е ставало дума. Благодаря, господин Герен. Други представители на институциите желаят ли да вземат отношение? Не виждам. Така че даваме думата отново на докладчика, господин Чернецки. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. На господин Гар, който а, не е тук, но а, следващия път се може да продължим нашата дискусия. А, тази дискусия може да бъде много интересна. На господин Дойч ще каже следното. Много ви благодаря за а, вашите а, положителни оценки и за вашите забележки. Разбирам, че мога да разчитам на вашата подкрепа за да, това да се стремим към по-добър географски баланс в службата за външна дейност на Европейския съюз. Надявам се, че ще постигнем резултати тук. Закарин. Карин. Благодаря ви за вашата подкрепа. Е, това е един от най-големите най- най- предизвикателства пред нашата комисия. Предизвикателство, което а, винаги, от години е седяло пред нас. Разбирам, че в а, точки 9 и 11 по тях имаме различни мнения. А, е, съжалявам на това. на госпожа Гресле ще кажа следното накратко. Разбира се, трябва да бъдем търпеливи. Съгласен съм с вас. Но бих задал въпросът колко време трябва да чакаме, колко време се трябва да проявяваме търпение. Не можем в края на краищата да изглеждаме наивни. Благодаря за всички останали ваши забележки и се надявам, е, ще, ще имаме възможност да подобрим е, доклада и по-нататък. Благодаря. Няма други заявки за изказване. С това приключваме откритото заседание. След, следва заседание на координаторите. Ще продължим в 15 часа с агенциите. Желая на всички приятен остатък от преди обяда и моля координаторите да не без бавене да заемат местата си в залата.